Buenas tardes. Добър ден. Добър ден. Започваме. Започваме нашата работа в комисията по Комисията по петициите. Благодаря на всички, които са тук и на вносителите на жалби. Аз ще председателствам заседанието в продължение на един час, докато дойде нашата председателка Сецилия. Първия точка от дневния ред е одобряване на дневния ред. Ако няма възражение, считаме, че дневния ред е, е прият. Втора точка одобрение на протоколи няма. Няма и съобщения на председателя и затова минаваме към петиция 58 от 2015 година от името на платформата на хората заразени от хепатит С и за създаване на европейски план за борба с хепатит С от името на вносителите на жалби доктор Хосе Луис Родригес Агую, който е хепатолог и от името на нашата комисия добре дошли и добре дошли и давам думата на доктор Косе Луис Родригес Агуйо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа евродепутати. Обръщам се към вас в качеството си на представител на, е, е, на Испанската платформа за на лицата заразени с хепатит С. Но става дума за хора, които страдат от тази болест, но не става дума само за болните, а и за техните семейства. Общо 56 милиона европейци е, страдат от последиците на тази болест. 56 милиона това е много повече, отколкото гражданите на голяма част от държавите членки на Европейски съюз. Така че дайте си сметка за величината на проблема. В член 64 се казва, че всички е, лица в Европа имат право на гарантиране на е, добро здравеопазване. Европейският съюз е отговорен за това. В едно изследване от 2014 година се казва, че за 2013 и 2014 година, ако не се вземат необходимите мерки, смъртността следствие на цироза ще се увеличи с 110%, както и всички други болести, е, които са е, последица от заразяване с хепатит С. Е, възможно е обаче болестта да бъде е, излекувана до, в е, размер на 95% за разлика от преди 30 години. За това обаче е необходимо едно стратегическо планиране на а, е, мерките с, за борба с болестта. Необходимо е, е да има лечение за всички защото през последните години се прилага единствено така нареченото економично лечение, което не води до излекуване. В, в никакъв случай обаче това не води и до економии в областта на а, лечението. Защото ако в случая на, на, на цироза има излекуване от а, възпалението, то е, необ, е, необ, е необходимо е, е, след това продължително лечение, в, в крайна сметка в, края, в продължение на целия живот. От друга страна, само 25% от случаите на хепатит С биват е, подложени на изпитания за откриване на болестта. Трето, трябва да се избегне заразяване е, на допълнителни пациенти. За това трябва да има стратегически план за превенция в Европа, като биват информирани и е, медицинските работници и пациентите за начините на раздяване и разпространение на болестта. Е, в е, доклада за 2013 година се отчита, че има ненадежни данни, свързани с разпространението на болестта в Европа. За това е необходимо да се предаде надежна и е, е, ясна, точна информация е, за всяка една отделна държава членка, включително и за начините по които се извършва лечението. Е, високата цена на медикаментите води до ограничаване на някои аспекти на лечението. Затова е необходимо да има координиран стратегия, за да могат държавите членки да, да имат да, достъп до медикаментите или да се е, внедри задължително лицензиране за разрешаване на а, генеричните лекарства. Както каза доктор Казачкин, трябва да има предоговаряне в световен мащаб на достъпа до генерични лекарства, особено когато има опасност от епидемия. Трябва да се приложат всички мерки и, и да се. Е, е, намери баланса между разпоредбите залегнали в е, международното право и е, разпоредбите свързани с хуманно отношение към болните и пациентите. Вие можете да намерите подобно решение. Сега давам думата на комисията, благодаря на платформата и, и на доктора. Сега давам думата на Евелина Пендоловска и след това на Адолфо Калез. Велина, имате думата. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Благодаря. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на вносителите на петицията за повдигането на този въпрос и също и на Европейския парламент за този дебат, защото хепатит С, за разлика от останалия хепатит, а, като че ли минава по в сянка, а той е мълчалив убиец и а ние трябва да увеличим информираността за този проблем. И миналата седмица в библиотеката Соловей, не толкова далече от тук, имаше една конференция на върха, организирана от няколко европейски асоциации, посветена на хепатит С. И точно това беше казано, да се увеличи звука, силата на звука относно този проблем, цитира. Хепатит С изисква повече изследвания, повече превенция и също достъп до лечение. Нещо, което е свързано и с достъпността на лекарствата. Комисията признава, че хепатит сърце е основен, здрав, основен здравен проблем и тежест в Европа. Но ако трябва да се върнем на основните ни компетенции относно здравеопазването, вие много добре споменахте член 168 от договора. Трябва да го цитирате обаче до края, защото в последната част се казва нещо много важно, а именно, че отговорността за дефиницията на здравните политики за организирането и, и осигуряването на здравни услуги, включително и от преотпускането на ресурси, е в рамките и в компетенция на държавите членки. Ние за всички тези неща, които изброихте днес, а, ние нямаме пълни компетенции на европейско ниво. Но това не означава, че ние не правим нищо. Ние просто се опитваме да подкрепим политиките на държавите членки и техните усилия в борбата с тази болест. Какво имам предвид тук? Комисията не може да финансира лечение или пък да издаде клинични указания и насоки. Не е това нашата роля. Ние не можем да кажем на държавите членки кои групи пациенти да приоритизира и какви лекарства да използва, но това, което ние се опитаме да направим е да а, тласнем развитието на съответните здравни програми. И вече имаме няколко такива проекти, които стартираха. Например, миналата година имахме съвместна такова за а, някои от групите, които са силно засегнати а, от хепатит С, най-вече сред наркоманите. А, там се опитахме да намалим риска, а също и ранната диагноза на хепатит. Това е един от проблемите, които са много големи, защото много дълго време болестта минава незабелязан, т.е. мълчаливия убиец отново. Също за 2016 година имаме планирана програма, която е в крайен етап на планирането си и ние се опитваме да се мобилизираме максимално ефективно, защото това не е огромна програма. Относно Хоризонт 2020, голям инструмент на европейско ниво, има много пари, които са инвестирани в научно-разбойната дейност. И също в рамкова програма 7 над 60 милиона евро са а, инвестирани. За първи път за първата година Хоризонт 2020 вече над 3 милиона евро са инвестирани. Що се отнася до а, следенето на болестта, наблюдението? Справо казахте, че има проблеми е, свързани с а, това и същото беше потвърдено и от нашите наблюдения. Можем да обещаем, че ще продължим да работим по мониторинга на заболяването и се надяваме а, скоро да можем да ви дадем резултати, защо нямаме конкретни данни и конкретни резултати. Ние не смятаме, че държавите членки нямат дати, а, данни, а просто, че не са докладвали. Що се отнася до лечението и възможността да се помага при лечението за 2014 и 2015 Европейската агенция по лекарствата, заедно с комисията, разреши нови лекарства, може би тези, за които вие тук споменахте. И това разрешение дойде с ускорена процедура. Виждате, че се опитваме да осигурим лекарства, достъпни лекарства, възможно най-бързо. Друг инструмент, както вече казах, ние не можем директно да финансираме, но това, което ние имаме на европейско ниво, е споразумението за съвместни поръчки. Това е споразумение, което а, а, е, се взима при сериозни трансгранични заболявания, здравни заболявания и позволява на държавите, ако държавите искат, да си осигуряват съвместно лекарства. По това споразумение имате нужда от 4 държави, включително с комисията, за да започнете специфична процедура за отпускане на такива лекарства и имаме вече изявен интерес от няколко държави членки. Но още веднъж казвам, държавите членки могат да стартират този инструмент. Ние не можем да им го налагаме. Освен това, работим и смятаме, че повишената прозрачност по ценообразуването и обмяната на информация за цените на европейско ниво – също ще допринесе много и имаме също и други проекти, пак в рамките на програмата за здравеопазването, за да подобрим прозрачността на цените. Мисля, че общо взето описах набор от инструменти, с който разполагаме. Виждате, имаме сравнително ограничен такъв, но правим каквото можем с наличните инструменти. Така че ако мога да, а, да обобщя преди да дам думата на колегите от Генерална дирекция а, Растеж, ще кажа, че комисията признава, че хепатит С е сериозна заплаха и сериозно бреме за здравето в държавите членки. За разлика от хепатит Б, нямаме никакви ползи от а, вакцините. И сега сме пред исторически момент. Дори когато мислим и се надяваме за следващите 10-15 години а, да успеем да изкореним това заболяване, а, трябва да се организираме и да проявим воля, за да го направим. Има налични лекарства. Така че ние ще направим всичко възможно от наша страна да ви помогнем да се преборим с заболяването. Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция Растеж, отдел за обществените поръчки. Няма да говоря да конкретно дали е, високите цени нарушават обществените поръчки. Най-важното, което ще напомня е, че пазара трябва да е отворен за съревнование. Така че, а, когато имаме поръчка, обществена поръчка, трябва да имаме а, голяма полза за добра цена. Но има си, има си процедурни правила. Няма економически а, критерии, които да налагат ниски цени. Но когато имаме обществени поръчки, които стават на национално ниво, на регионално ниво, това има за цел да се удовлетворят взаимно потребностите. Идеята е всички ние да работим заедно по тези обществени поръчки вие имате повече а, възможност за преговори. Смятам, примерно, че примерно Балтийските републики и държави, ако се обединят, могат по този начин да получат по-добри оферти. Ще бъде а, добре да имаме такава обществена поръчка на регионално ниво, примерно. Habla también en nombre de la comisión Алфонсо, Alfonso Калес. Благодаря. От името на комисията Алфонсо Калес. Добър ден. Благодаря. Надявам се да не бъркам много а, тук езиците и да не ги умеша, но сега ще говоря на испански. Аз работя пак в генерална дирекция растеж и се занимавам с интелектуалната собственост. Ние изготвяме законодателствата свързани с единия пазар, с европейските марки и, и патенти. Измежду темите, по които работим, са и допълнителните сертификати за защита на фармацевтичните продукти при фармацевтични патенти. Колегите вече споменаха някои важни аспекти по темата, по която работим, а именно мерките свързани с хепатит С във вашата презентация вие споменахте за мерките, които трябва да се вземат в рамките на контекста на интелектуалната собственост. Нека и аз да кажа няколко думи. Тези лекарства, които позволяват да се лекува хепатит С, са защитени с патенти. И има един а, период на изма, изключителна търговска а, марка, който, който е предопределен. А, това е така, защото тези лекарства изискват огромни инвестиции за да се произведат над 1 милиард евро и а, за да могат да се възвърнат тези инвестиции, понякога са нужни години отпускането в продажба. Така че една лаборатория трябва да има ресурси за инвестиции за 10 години, без да знае дали в крайна сметка този лекарствен продукт ще бъде успешен в крайна сметка. И а, патентите са необходими в това отношение. Това е политически инструмент. Този инструмент насърчава а, фармацевтичните компании да инвестират в а, изследвания и после да получат печалба от пазара. Така че достъпът до лекарства е много важен, но първо трябва да имаме лекарството. А тези патенти помагат да се насърчава откриването на въпросните лекарства. Така че оттам тръгваме и после имаме мерки за най-добрия начин за достъп до, до лекарствените продукти. На ниво Европейски съюз изградихме различни мерки, които да улеснят влизането на пазара на генерични лекарствени продукти. Имаме общностно законодателство, което може да позволи на предприятията да започнат да развиват генерични продукти по време, преди още да е изтекал патентния период. В стратегията за единния пазар накрая беше а, обявено, че ще има такова улеснение на а, за, за влизане на пазара на генерични лекарства. От друга страна, Генерална дирекция конкуренция преди няколко години направи няколко проучвания, за да види как да улесни а, продажбите на генерични лекарства. Генерална дирекция търговия прилага това, което спазваме на европейско ниво, когато се преговарят търговските споразумения на, на, на регионално или на международно ниво. А нашето звено се занимава с някои теми, свързани с интелектуалната собственост. Най-вече заедно с Международната организация за интелектуалната собственост. Патентът не е абсолютно право. Има мерки, които защитават патента, но също така има и някои леснения, които подпомагат генеричните лекарства. Има и допълнителни мерки, които вие споменахте, а именно задължителните лицензии. Има и други мерки, отнемане на патента, или на задължителния лиценз, но ние на европейско ниво нямаме такива компетенции. Нашето общностно право по отношение на патентите са много ограничени. Патентите в Европа се е, управляват от е, е, Мюнхенския договор, който е международен договор за патенти. И що се отнася до отнемането, на патент, това са, там въжат националните закони. Например, в Испанския закон за патентите се предвижда отнемане на патент и а, съответната, съответния задължителен лиценз. Така че на европейско ниво ние нямаме кой знае какви компетенции. Няма също, според нас, и основ... кой знае какви специални искания за създаване на такива компетенции на европейско ниво. Но ако погледнете испанското право, член 73, 73 и 80 до 90 член в законодателство за патентите, можете да видите как може да се отнеме патент в испанска територия и да се стимулира на влизането на пазара на генерични лекарства. Това, което мога да ви кажа, говорих ви за това как ние разглеждаме проблема с патентите в Европейската комисия. За нас патентът насърчава фармацевтичната индустрия. Това не е абсолютно право а, има просто а, такива права, но има също и други, които позволяват по-бързо да се включат на пазара генерични лекарства. Но, както вече казах, има и международни организации, които се занимават с патентите и с достъпа до лекарства. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на членовете на Европейския парламент. Имам пред мен списък. Всеки, който пожелава, може да се включи. Госпожа Окайн. Ще говоря на английски. Понякога звучи като че ли фармацевтиката има своите собствени лобисти, които стоят в тази зала. Ситуацията е почти невъзможна. Изправени сме пред истинска кражба ограбване на националните бюджети за здравеопазване. Доколкото знам, 50 хиляди процента that... На толкова възлиза грабежа. Фармацевтичната индустрия се подвизава и под различни имена – Още нещо, което чух. Може би разполагате с повече информация. Чух, че има някои странични ефекти следствие на лечението. И това лекарство се прилагал към пациента тогава, когато той е близко до смъртта, за да не се видят страничните ефекти. Положението на пациентите наистина е безнадежно тогава, когато се борят за живота си. И аз се питам, как така не може Европейския съюз да се занимае с тази тема? Нуждаем се от намеса на европейско равнище за някой да се изправи срещу голямата фармацевтична индустрия. Ние Европейската комисия и държавите членки не можем да се справим по-отделно. Всички заедно трябва да поискаме пълна прозрачност при ценообразуването. Пълна прозрачност за начина по който се формират цените. Да се види, да се отдели лобирането, рекламата, да знаем цената на истинския медикамент. На следващо място, нещо, което и вие упоменахте. Говорим за оцеляването на човешките същества. Това е върховен интерес. А някои хора биват убивани от това, че индустрията не желая да се адаптира. Та искам да чуя от Европейската комисия следното. Вие знаете ли каква е истинската цена на тези лекарствени препарати? Знаете ли каква е цената за научната и развойната дейност? Знаете ли изобщо нещо за страничните ефекти? Странични ефекти, които се появяват по-късно, за да може да се поднови лечението. На следващо място – правилата ТРИПС не може ли да се прилагат при положение, че тук имаме върховно върховен интерес, свързан с човешкото здраве. Нека да видим как се образуват цените във фармацевтичната индустрия. Цените на лекарствените продукти непрекъснато се увеличават. И тези там голенци изобщо не ни предлагат нищо, което е свързано с научната и развойна дейност. А, всичко, което ни предлагат е свързано само с повече печалба за тях. Благодаря ви за това, че сте тук. Никой няма в Агенцията за лекарствата, никой няма и в Европейската комисия. Тези хора нямат свои представители. Трябва да се отървем от всички, предположения, че има конфликт на интереси. Ако ще взимаме решение, е важно. Не само за Агенцията по лекарствата, но и за другите агенции. Gracias. Tiene la palabra ahora. Благодаря ви, госпожа Дайлинг. Благодаря ви. и Благодаря и на вносителите на петицията. Аз съм член на една група, която работи по тази тема, свързана с чернодробните заболявания. Има една голяма област у нас, в която хората страдат от чернодробни заболявания и това често е свързано с бедността, в която живеят. Много а, рядко заболяванията, а, които са разпространени сред бедните хора, получават достатъчно финансиране, за да бъдат изучавани. Аз бях на срещата на върха миналата седмица, нещо, което упомена Европейската комисия, като срещата на, върха излезе с заключение, че трябва да се предприемат действия на европейско равнище. Едно от основните заключения на съвета беше, че трябва да обединим усилията си покрай заболяванията, свързани с хепатит С и е, ХИВ. Много често едни и същи хора са жертви на тези различни вируси. Госпожа Алкън а, каза много от нещата, които и аз исках да кажа. За щастие, тя пропусна нещичко и аз ще допълня. Обществените поръчки са изключително полезни в това отношение. 23 държави членки приеха разпоредбите в областта на обществените поръчки. И аз бих искала да помоля Европейската комисия да насърчава тези правила, за да може да има повече солидарност между държавите членки при закупуването на лекарствените препарати. Относно аспекта свързан с интелектуалната собственост. Не виждам защо да не може да се разпишат допълнителни условия в програмата Хоризонт 2020 във връзка с интелектуалната собственост. Достъпа до лекарствени препарати, финансирани от европейско равнище, трябва да бъде отчетен. Чухме какво каза и госпожа Алкен по отношение на интелектуалната собственост. Когато даден патент започва да изтича, трябва да има възможност за неговото удължаване. И в това отношение трябва да продължава да се прилагат правилата за интелектуалната собственост. Във връзка с оценката на технологията в областта на здравеопазването. Важно е в това отношение да има обмен на добри практики. Член 50 на директива 2011-24 ни дава необходимото основание е, за всички наши искания. Заключение. Днес е, в нашата комисия изслушваме вашата петиция, но комисията по околна среда и здравеопазване е тази, която се занимава с заразните болести. Един колега от британските лейбаристи, който също е член на тази група, в която членувам и аз, каза, че в Комисията по околна среда ще има устен въпрос към Европейската комисия и той ще бъде зададен на пленарно заседание. Аз предлагам устния въпрос да направи връзка между хепатит С и плана за действие за ХИВ, както и да се направи връзка с вируса на туберкулозата. Нуждам се от общ устен въпрос, който да вземе предвид петицията. Директивата за прозрачността също трябва да бъде актуализирана и това трябва да е приоритет за Европейската комисия. Трябва да има пълна прозрачност при ценообразуването. Не трябва да биваме хващани в капан от а, фармацевтичната индустрия, която проявява все по-голям интерес към повече печалби. Благодаря ви. Eh, Благодаря ви. Продължаваме нататък. Благодаря ви, госпожо председател. На първо място бих искала да, да приветствам с добре дошли всички членове на платформата за хора засегнати от хепатит С. От известно време работим по въпроса в нашата комисия, като от доста дълго време хепатит С се е превърнал в политически приоритет, най-вече в Испания. Има разлика между тази петиция и останалите. Тук може да се види колко струва, какво е изражението на заболяването от хепатит С в човешки жертви. Трябва да използваме всички подръчни инструменти, тъй като това е хронична и смъртоносна болест, която може да бъде излекувана. Държавите членки трябва да предложат лечение на тази болест. Какво се оказва обаче? Модела за достъп до лекарствени продукти не дава необходимия резултат. Необходимо е всички европейски институции да предприемат действия. Начина на определяне на цените е в правомощията на държавите членки. Те трябва да гарантират обаче неприкосновеността на човешкия живот. В Страсбург имахме заседание посветено на достъпа до лекарствените продукти. Европейската комисия и съвета ще трябва заедно да изработят план за действие, в който да бъдат взети предвид всички изложени тук доводи. Не искам да обвинявам фармацевтичната индустрия, но просто бих искал да кажа, че всички трябва да си свършим работата. А работата ни е да се стремим към общото благо. Достъпа до лекарствените продукти Изменения достъп до лекарствени продукти ще измени и отношенията с фармацевтичната индустрия. Директивата за прозрачното ценообразуване също трябва да бъде прилагана. Трябва да се разгледа и модела за патентите, за да може цената на научната и развойна дейност да не се отразява винаги в крайната цена на лекарствения продукт. И на последно място, необходимо е да има групово закупуване на лекарствени продукти от страна на държавите членки при закупуването на лекарствени продукти от от ключово важно значение. Хората защитават своите близки, като просто искат достъп до лечение, което вече съществува. Така че в това отношение ние сме в рамките на нашия мандат. Можем да предоставим необходимите инструменти, за да бъде постигната тази цел. Сега бих искала да се обърна към Европейската комисия. В Европа наложихме падането на цените на роуминга, а сега излиза, че не можем да смъкнем цените на лекарствените продукти за хората. Благодаря, Беатрис. Но трябва да бъдем малко по стегнати и кратки, защото председателката ни напомни, че имаме много натоварен дневен ред, така че от тук нататък е само по две минути, господин Лариев. Благодаря, госпожо председател. Често нямам късмет, но все пак ще се опитам да бъда малко по-кратък от преждеговорящите. Ние в момента сме изправени пред дилема по същество. Споделям аргументите, които са изложени от носителите на жалбата. Част от е, казаното от колегите също, макар и да не сме от едно и също политическо семейство, но също времено това е комисията по петициите. Тук не е място само да говориме, да си кажем всичко и след това нещата да продължат така. Комисията по петициите не може да определя по същество а, нещата, а може само да определи дали процедурата да продължи или не. Ние трябва да спазваме, разбира се, договорите и правилата, които управляват Европейския съюз, както и но знаеме, че в компетенциите на Европейския съюз няма програма за здравоопазване, така че ако жалоподавателите искат от комисията, която е изпълнителката, да наложи на държавите членки политика на здравеопазване, която да бъде единна, то, то тази жалба не може да бъде удовлетворена, тъй като това е противоречие с разпоредбите на договора. Ако обаче жалбата има за цел да насърчава държавите членки и предвид броя жалбоподаватели това доказва, че, има, че проблема наистина е значителен и мащабен, то тогава тази петиция наистина е важна, но нека по някакъв начин да се опитаме да намерим конкретно решение. Защото в противен случай ще се каже, че просто сме изслушали всички и ще искаме да наложиме на държавите членки да променят договорите, за да се е, създаде и приеме единна здравословна политика. Так, ако е така, аз мисля, че просто трябва да, да закриеме тази петиция и да се обърнем към комисиите по околна среда и другите, които биха могли да излезат с устни запитвания към комисията и биха могли по много по- а, видим и начин да поискат от комисията да се обърне към държавите членки за разширяване и налагане на някои компетенции. Това в момента обаче не може да стане. Господин Мариас. Няма. Оратора говори без микрофон. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да похваля жалбоподавателите за това, че повдигнаха един много значителен въпрос. Хепатит С е наистина едно заболяване, от което касае голям дял от населението, особено в някои страни, а предвид миграционните потоци, на които сме свидетели, нищо чудно в скоро време да сме свидетели на епидемия на хепатит С. Така че този проблем трябва да бъде разгледан. Но имаме ли компетенциите да разглеждаме подобен проблем по принцип? Да. Вярно е, че здравеопазването е в прерогативите на държавите членки, но има и общо европейско е, общоевропейска компетенция за необходимост за забраната да се използва доминантно положение. Т.е. когато дадено предприятие се възползва от доминиращо положение поради патенти или друго и използват тази си позиция на пазарът, това означава, че има нарушаване разпоредбите за действие на Европейския съюз, така че ние и комисията трябва да провериме дали предприятията и производителите, които и разполагат с патент и го използват, не нарушават правилата на конкуренцията. Мисля, че това е наше задължение, защото е възможно наистина да има нелоялна конкуренция. Второ, достъпа до, до медикаменти. Обсъдихме този въпрос на пленарно заседание в Страсбург. Всички пациенти трябва да имат достъп до медикаменти. И на трето място, европейските програми за научни изследване и развойна дейност в областта на здравеопазването. Това е европейска програма, т.е ние сме компетентни относно изпълнението на тази програма. Има аспекти, по които можем да работим. Смятам, че не трябва да, затва, да закриваме тази жалба, а да видим по кои аспекти можем да работим. Не става дума за налагане на политика на здравеопазването, но да защитиме правото на европейските граждани на достъп до дадено лекарствено средство. Трябва да, да намериме начин за предприемане на действия за опазване здравето на европейските граждани и в заключение още веднъж поздравявам жалбоподавателите, госпожа Кавесо. Бих искала да Бих искала в началото да да кажа следното. Доколкото знам, не, не, не сме променяли договорите за в момента, в който е, приехме и осъществяваме програми за борба срещу туберкулозата или КИВ. В договора се казва, че трябва да се вземат мерки за опазване на човешкото здраве. Има разбира се, аспекти, които са в прерогативите на държавите членки, но имаме и компетенции. Тук никой не е дошъл да иска от нас пари или средства. Ние не можем да предоставяме средства, но можем да вземем някои мерки. Разбира се, ние не знаеме обаче каква, какви средства се влагат от фармацевтичните производители в научни и, е, научна и развойна дейност. Е, много заинтересовани страни поставят под въпрос е, цифрите, които официално се съобщават. Струва ми се, че има конфликт, свързан с интелектуалната собственост от една страна и здравеопазването от друга. Така че трябва да се намери баланс между закрилата на едното и другото. И Европейският съюз има и трябва да а, вземе необходимите мерки, тъй като само 25% от а, хората, които са носители на вирус С, са всъщност регистрирани. Как, как можем да се бориме срещу подобно явление, докато не разполагаме с някаква информация? Така че нашата цел трябва да бъде пълно, пълното и изцяло изкореняване на болестта, разполагаме с необходимите ресурси за подпомагане на държавите членки, но за това трябва да знаеме каква е значимостта на явлението, каква е, разпростр... какво е разпространението на болестта, каква е всъщност истинската цена на а, лекарствените средства. Трябва да има много по-голяма прозрачност относно ценосообразуването. И след като е, научните изследвания се финансират по линията на Хоризонт 2020, тъй като това са обществени средства за научна и развойна дейност, то печалбите не трябва да бъдат само за частните предприятия и производителите. За това благодаря на платформата за това, че излезе с а, е, това искане и за това, че обръща нашето насочва нашето внимание към този проблем, защото благодарение на вас съществува този дебат. Тук не става дума само за хепатит С, става дума и за други болести, но в Европа се сблъскваме с проблема на достъпа до лечебни средства, така че трябва да, се, да използваме инструментариума, с който разполагаме, за да намериме решение на проблема този проблем трябва да бъде обсъждан в пленарна зала, да се излезе с устно запитване от за програма, координирана европейска програма за действие в областта на профилактиката и зараз... заразяването и за да се осигури достъп на заразените лица до медикаментите. Gracias. Bueno, primero... Благодаря. Бих искала на първо място да благодаря на платформата и нейните представители за предприятите действия. В крайна сметка вие работите за всички нас, тъй като всеки един от нас би могъл в някой ден да, се, да бъде заразен. Има някои Същевременно съществуват лечебни средства, които водат до лекуване в а, размер 95% и същевременно все още сме свидетели на смъртни случаи в Европа, тъй като някои правителства не са, предприе, не са предприели необходимите мерки и не субсидират достъпа до а, медикамента. За, за 12 седмици е, лечение е, е, 12 седмици лечение могат да струват 25 000 евро. Представете си какви какви суми са, ако държавата не се намеси. Така и същевременно трябва да поискаме сметка и от производителите и големите фармацевтични компании, защото тук става дума за патенти и за печалби на фармацевтичните компании, които на практика осъждат на смърт стотици хиляди хора стотици хиляди пациенти са осъдени на смърт, за да могат големите компании да продължат да генерират печалби. предприятието, което пуска на пазара най-новото лечение е, е придобило 13 милиарда евро печалби. Също Колкото до е, научните изследвания и развойната дейност, ако те бяха е, извършвани от държавни институции, то тогава нямаше да си поставяме въпроса за средствата, които се отпускат. Комисията обаче като че ли е, реагира и откликва много повече на исканията и очакванията на фармацевтичните компании, отколкото на тези на европейските е, граждани. В момента се водат е, преговори по ТИТИП е, в, чрез ТИТИП фармацевтичните компании искат да се засилат мерките за защита на патентите. Така че първото нещо е да се противопоставим на очакванията и на въжделенията на фармацевтичните компании. Благодаря на колегите, които подкрепят е, представители на, на платформата, но някои от тях после ще отидат да гласуват за прилагането на тези мерки. Така че от тук нататък ще трябва да искаме от комисията да го да отговори какъв достъп ще бъде предоставен на е, лицата, нуждаещи се от медикаменти и какво ще се направи, за да се променят разпоредбите е, свързани с е, патентите. От различните изказвания стана ясно, че мерки за прилагане има, те трябва да се направят, те трябва да се прилагат и сега давам думата е, на вносителите на жалбата. Los intervinientes y благодаря на всички, които взеха думата. Искам да ги насърча да не оставят дебата да замре, дебата по тази тема. Първият път, когато приехме декларация за хепатит С, беше 29 март 2007 тук в Европейския парламент. Ето сега вече сме 2016. Така че смятам, че не можем нещата да продължават с този бавен ритъм. И също ясно е, че научно-развойната дейност трябва да бъде възнаграждавана. Но същото правило не може да се прилага за леченията, които са нужни на пациентите. Трябва да се преразгледа рамката, правната рамка за патентите, защото тук става въпрос за живот и за качество на живота. От много време воювам за промяна на статута на хепатит С. И не смятам, че можете да ни лишавате от перспективи за надежда и надежда. Председателката прави предложение. Мисля, че мнозинството тук са съгласни, че не трябва да се закрива, да се, да се приключва петицията, така че ние ще пишем на комисията и на компетентният комисар, който отговаря за хранителната безопасност и за а, лекарствените продукти, за да, му, а, го, за да го информираме за това, което а, се е казало тук. Ще пишем също и на а, Комисията по околната среда, а, за да видим тяхното становище и едно мое лично предложение – да пишем също и на Световната здравна организация, която изготвя в момента световна стратегия за борба с хепатит С. И смятам, че трябва да изчакаме отговора на комисаря и после можете да зададете а, въпрос, устен въпрос в а, пленарна зала. Мисля, че има нужда от такъв устен въпрос. И единствената причина да чакаме е, поне за мен, да а, се предприеме някаква инициатива и от Комисията по околна среда. Но мисля, че няма нужда да чакаме отговор на комисара, казва Соледат. Бихме могли да започнем още днес с действията. За мен единственият въпрос, който въжи днес е дали Комисията по околна среда предвижда някакви действия в пленарна зала. А, ако тя иска да направи някаква инициатива, добре, ние ще участваме. Но това е единствената причина да чакаме преди да зададем устния въпрос в пленарна зала. Добре, казва председателката, тогава ще се свържим, свържим с Комисията по околната среда и с Европейската комисия, както и с СЗО и в зависимост от отговора на Комисията по околната среда ще а, видим какво ще правим с устния въпрос. Госпожа Окен, по тези въпроси искаме да имаме прозрачност в ценообразуването за отделните продукти, лекарствени продукти. И историята на тези продукти показва се, че няма вече нищо конкретно свързано с научно-развойната дейност. И ще бъде полезно да бъдем много конкретни, не да оставаме в обща дискусия, а да говорим за конкретни продукти защото трябва да покажем чрез историята на отделните лекарствени препарати, както и с ценообразуването, как ни обират индустрия, индустриалците. Плащам, някои държави плащат над 50 пъти повече от реалната цена на дадено лекарство. Така че а, няма да. Не искам да отиваме в общи дискусии. Нека да говорим по конкретна стратегия и да зададем конкретни а, въпроси на комисията. Добре, конкретен въпрос към комисаря. Секретариатът ще работи възоснова на това, което оказвате. А сега давам думата на председателката на нашата комисия. Thank you so much and thanks to the Благодаря ви. Благодаря на носителите на петиция. Съжалявам, че не можах да присъствам на първото заседание с вас. Благодаря ви за присъствието и ви желая успех за бъдеще. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. А именно точка 6. Петиция относно изграждането на технологичния център, център по ЖП транспорт в Малага, Испания. Давам думата директно на госпожа Албиола. so that we can move on with, with the next item on the agenda. Thank Госпожа Албио, имате думата. Bueno, simplemente eh, este era un... Благодаря, госпожо председател. Става въпрос за един проект, който а, иска допълнителни финансови средства. Доколкото разбираме, клаузата може да бъде закрита, но нека да бъде ясно, ако в един момент или в друг испанското правителство направи ново предложение, трябва да се отвори отново тази петиция, без да се повдига отново целият процес – и а, така или иначе, заради липса на финансиране, проекта няма да се състои, но вносителя на петицията трябва да може отново да подигне петицията. А сега давам думата на комисията. Имам и доста имена, желащи да се изкажат от страна на комисията. Господин Флоридо. Благодаря, госпожо председател. Да ние ще се занимаем с две петиции 240 наклона на черта 2011 и 1536 наклона черта 2012. Доста служби са засегнати и за това ще е, изслушаме тук три служби на комисията. Първо Генерална дирекция околна среда. Аз ще ви представя тези петиции от наша гледна точка. След това ще дам думата на колегите от Генерална дирекция Реги, където ще се говори за евентуалното европейско финансиране и после колегата от Генерална дирекция Конкуренция, за да се видят какви са възможностите за национални помощи. Става въпрос за две петиции, както вече казах, от два различни вносителя – които представят съвкупност от асоциации, но целта е същата. Е, двете, двата вносителя се противопоставят на създаването на този а, център за ЖП транспорт и в Антекера, Малага. Казва се, това е, е всъщност така нареченият ЖП пръстен а, в Малага. Целта е да се създаде една изпитателна линия, високоскоростна линия и съответно там да се работят иновациите в тази област. Това засяга голям брой общини Фуенте де Пьерта, Молина и Антекера. Първото предприятие е АДИВ – то принадлежи на Министерството на регионалното развитие. Пети... Вносителите на петиции се противопоставят, защото този проект може да има негативни последици за управлението на територията. Може да се получи една фрагментация. Още повече, че това е високо съскостопанска зона, особено Антекера, Тоест, може да има отрицателни последици върху околната среда и а, тази а, високоскоростна изпитателна линия не е сигурно дали ще отговаря на всички условия. Проучихме тази петиция, направихме официално проучване, поискахме от испанските власти конкретни данни за проекта и за прилагането на директивите за околната среда. И се най-вече директивата за птиците, хабитата, защита на околната среда, както и влиянието, оценка на въздействието за околната среда. Имаше много преговори, много дискусии между нас, както и Министерствата в Испания. Имаше а, много от министерствата, които не дойдоха, най-вече Адив. От гледна точка екология, този проект беше а, подложен на една оценка преди приемането. И после имаше една декларация от 2011 за оценка на въздействието, публикувана в официален вестник. Испанските власти твърдят, че не се засягат мрежата Натура 2000 и че това трасе ще избегне тези защитени зони от Европейския съюз. След като анализирахме този случай, службите на комисията, Генерална дирекция околна среда, не вижда никакво нарушение на европейското право и на екологичните изисквания. Трябва също да кажем, че има известни съмнения за създаването и функционирането на този проект. Именно за това Генерална дирекция околна среда прекрати изследването, което не може да бъде непрекъснато. Трябва също да кажем, че имаше много обжалвания пред национални съдилища в Испания. И то от много различни асоциации, платформи, които се противопоставят. Първо, както в административния съд, така и в наказателния. Има и много други обжалвания, които текат и е възможно националните съдилища да са по-добре запознати с отделните аспекти на досието. И след като говорих за аспект околна среда, ще дам думата на колегата от Генерална дирекция Реги да ви представи другите аспекти на този проект. Благодаря мисля, че директно ще дам думата на колегата ви. А, и също и на а, представителя и на Генерална дирекция конкуренция. Определено трябва да ви чуем, но моля ви бъдете кратки, защото времето напредва. Благодаря. Аз работя в Генерална дирекция Реги и градска урбанистична политика. Ще се опитам да ви говоря за този проект, който я оценявам по Фонда за регионално развитие. Тоест, проект за над 50 милиона евро, проект, който е представен през декември 2011 от испанското правителство. Това е в рамките на технологичните проекти. След което се проведоха различни наблюдения по проекта през май 2012. През това време се поддържаше непрекъснат контакт с а, всички асоциации, които се противопоставяха, най-вече екологичните такива, както и тези свързани с а, а, обитателите на областта, както и с платформата не на, този, не на трасето. И имайки предвид тези наблюдения и забележки, Испания каза какви са и финансовите, економически, екологични и други аспекти пред нас и отговори на нашите въпроси в един момент Испания дори предвиждаше да оттегли този проект и да представи нова версия, която беше представена през 2013. Тази нова версия обаче не отговаряше също на всички изисквания. И тъй като проекта не беше а, осъществен в предвидения период, така както той е залегнал по европейско законодателство, т.е. май 2017 а, Испания реши да оттегли от кандидатурата на този проект за финансиране по Европейският а, фонд за регионално развитие. Благодаря. Um, yeah. Good afternoon. Um, I'm here. Добър ден the competition and would like to give you some information on the state aid angle. Ще се опитам и аз да ви дам малко повече информация от наша гледна точка. Испанските власти а, ни информираха за правата за помощи през 2013. Те казаха, че а, го правят най-вече заради правната сигурност, защото считат, че цялото обществено финансиране на 358 милиона евро ще бъдат покрити от испанският бюджет. Но няма да има държавни помощи. Но комисията смята, че трябва да има съвместима държавна помощ по правилата за научно-развойна инфраструктура. Комисията първо направи предварителна оценка на това уведомление и през март миналата година, 2015, комисията а, започна формална процедура по разследване. Направихме го, защото установихме, че противно на възгледите на испанските власти, това финансиране, обществено финансиране, ще бъде счетено за държавна помощ. И може би няма да е съвместимо с правилата за научно-развойна дейност и инфраструктура по нея. Комисията изрази в това решение съмненията си относно факта, че проекта може и всъщност и да не е нужен а, за този пазар. Просто няма да има интерес към подобно развитие. Комисията смята, че има достатъчно доказателства а, за липса на такъв интерес. И се съмняваме дали ще има също и мотивация, тъй като няма частни инвеститори. Комисията смята, че правилата за максималната помощ по инфраструктурата за научно-развойна дейност не са спазвани точно. Така че в тази формална процедура която все още тече, испанските власти, както и заинтересованите страни, базара, т.е. потенциалните потребители на тази услуга, както и конкурентите, вече се изказаха. По-настоящем ние анализираме резултатите, които имаме, информацията, която получихме по време на разследването и се надяваме решението да бъде прието през пролетта на 2016. Open the floor to, to members to participate in this debate and... Сега давам думата на колегите. А вие ще имате думата на края на дискусията, тъй като вие представлявате също износителите вносителите на петицията. Както знаете, вносителят на втората петиция няма да присъства тук, така че може да разгледаме и двете. Някой иска думата? Не, ами в такъв случай ви давам отново думата. Благодаря ви. Ще бъда изключително кратка. Това е един перфектен пример, който ни показва, че борбата с социалните организации може да има и положителен изход. Всичко се дължи на работата на платформата, а не благодарение на трасето виждаме, че социалният избор дава резултат. По мое мнение, можем да затворим петицията, защото не е поступило е, никакво друго искане. Ако испанското правителство обаче желая отново да внесе е, проекта, ще обсъдим въпроса отново. Заповядайте. Благодаря ви. Мисля, че проблема като проекта като такъв не е, е получил необходимото финансиране. Този проект обаче ще се отрази значително економически в региона. От гледна точка на околната среда, проекта не представлява проблем. Проблемът е свързан с финансирането и по-точно съвместимостта на това финансиране, което не означава, че проектът е лишен от економически интерес. Може би проектът представлява интереси от политическа гледна точка. случаят въпросът обаче за железопътния център. Ако желаете да закрием петицията, да я затворим, добре. Но нека да помислим и по въпроса за съвместимостта на фондовете. Така или иначе, финансирането трябва да съответства на правилата в фонда. Председателката. Е, тук влязахме в испано-испански дебат. Е, моля ви, опитайте се да бъдете кратка. Разбирам какво искате да кажете, но петицията не се отнасяше само до финансовите средства и до фондовете. В нея се засягаха и други аспекти. Например, факта, че някои от общините ще се окажат в центъра на трасето. В петицията се повдигат съвсем различни а, проблеми. Ако има ново искане за финансиране, и ако проекта отново бъде въведен, отново ще отворим петицията. Това казах аз. Председателката. Да, и аз зная. Петициите са две и те са различни. Втората от тях се отнася повече до аспекта свързан с конкурентоспособността, а първата петиция пък обхваща много повече аспекти и там се поставя под въпроса и самия проект. В този случай можем само да се радваме, че има парламентарна комисия по разглеждане на петициите в европейските институции. Нашата комисия поработи, за да хвърли светлина върху това, което се случва и взе предвид различните гледни точки. Както вие правилно посочихте, ние сме свършили работата си, Европейската комисия продължава да върши своята. Тези петиции постигнаха своята цел, което означава, че може да ги затворим. И двете. Освен ако някой не иска да вземе думата, възнамерявам да поступим по този начин. Благодаря ви. Продължавам. To the next item. Следващата точка становище относно трансграничното признаване на осиновявания. Както знаете, през май комисията назначи господин Мариус за докладчик на доклада за трансграничното признаване по осиновяване. Целта беше да се подчертаят всички аспекти, повдигани в различните петиции, които сме получавали. Целта беше да се разгледат и осиновяванията, които не са получили съгласието на родителите. Това е вследствие на петиция от ноември. Проектостановището ще бъде на разположение на колегите на всички езици съвсем скоро. Нямаме някакви разногласия в това отношение, така че господин Мариас, имате думата за кратко, след което ще чуем и колегите, но моля ви, нека бъдем кратки, защото нямаме достатъчно време. Господин Мариас, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчиците от другите политически групи, с които работихме в отлично сътрудничество по изготвянето на това становище. Благодаря на секретарята на нашата парламентарна комисия, който ни помогна да излезем с текст, който обединява всички ни. Изключително важен е въпросът за международното признаване на осиновявания. Цяла поредица от петиции поступиха в това отношение. И оттам стана ясно, че основен проблем са осиновяванията, които се правят без да е получено съгласието на родителите. Всички сме единодушни, предполагам, по отношение на това, че в случая на международните осиновявания винаги примат трябва да има върховния интерес на детето. На второ място, необходимо е да има повече правна сигурност, а именно да се знае кое е приложимото право към всеки конкретен случай – да се помисли за спазването на европейското законодателство по отношение на националността. Европейското гражданство включва в себе си поредица от права. Права както за детето, така и за неговите родители – в момента, в който вие имате националност на една от държавите членки, вие всъщност имате европейско гражданство, от което се поражда цяла поредица от права. На следващо място необходимо е да се облегчат административните процедури. Необходимо е също така да се справим и с случаите на осиновяване, в които не е било дадено съгласието на родителите. Необходимо е също така да се спазят разпоредбите на регламент 2201 от 2003 година. В случаите на осиновяване е необходимо биологичните близките на биологичните родители да имат възможност да осиновят детето. Надявам се, че ще успеем да постигнем съгласие сравнително бързо. Благодаря ви. Сега да чуем докладчиците в сянка. Госпожа Питела е първа. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Międzynarodowe adopcje. Благодаря ви, госпожо председател. Международните осиновявания се уреждат от Хакската конвенция и към тях се прилага автоматично признаване. Така че в това отношение имаме правна сигурност. Проблемът възниква относно признаването на международните осиновявания в случаите, в които детето е осиновено на базата на едно законодателство, след което родителите се преместват да живеят в друга държава членка. Много трудно може да бъде уреден този момент. Това от своя страна може да представлява пречка за свободното движение на хора. И ще ви дам конкретен пример. Родителите решават да се преместят от една държава членка в друга, без значение по каква причина – В държавата, в която те възнамеряват да се преместят обаче, осиновяването не се признава, което означава, че родителите няма да могат да получат детски надбавки, няма да могат да регистрират детето в общината или пък да го изпратят в училище. Те няма да могат също така да осигурят здравно детето. В държавите членки правната рамка по отношение на осиновяванията е различна. В Италия и в Полша, например, разпоредбите са съвсем различни. Дори определението за семейство може да бъде различно. В някои държави хомосексуалните двойки биват признати, докато в други единствено хетеросексуалните такива се признават. Децата, които подлежат на осиновяване, също се уреждат по различен начин в различните държави членки. В някои държави в това отношение може да се произнесе съда, а в други съвсем различна институция. Като че ли в това становище не сме отговорили на основния въпрос, а именно, нуждаем ли се от автоматично признаване на осиновяването в Европейския съюз и ако да, как би изглеждало едно такова автоматично признаване? Смята ли докладчикът, че трябва да има правно вързващи правила а, по примера на Брюксел 2? Първо трябва да отговорим на тези въпроси. Председателката. А, сега се започна истинския разговор. Бих дала думата на госпожа Кабесон от името на господин Козелино, който а, не може да присъства. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем кратък коментар. В общи линии бих искала да отговоря на въпроса, който бе зададен преди малко. Основните е, гаранции за зачитането на правата на малолетните са изключително важни и трябва да бъдат запазени. На практика обаче не винаги тези права се спазват. Член 21 от Хартата за правата на детето от 89-та година се упоменават всички необходими мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да се избегне трафика на малолетни. И тук трябва да се направи връзка с беженската вълна в момента. На следващото място мерки по признаване, по взаимно признаване, предприяти на национално и международно равнище. Хакската конвенция от 1993 година също трябва да бъде спомената. Тя трябва да се използва и при решаването на, в случаите на колизия на а, правни уредби. И не на последно място, в случая на международни осиновявания или осиновявания, в които има международен елемент, е много важно да се предостави необходимата информация, така че всички заинтересовани страни да могат да вземат участие в производството. В рамките на производството детето трябва да бъде изслушано и в това отношение бих искал да цитирам скорошната практика на Съда по правата на човека, който съвсем наскоро постанови, че в случай на колизия трябва да има приоритет върховното право на детето върховния интерес на детето. За нас е изключително важно да вземем предвид и социалната атмосфера в рамките на всеки конкретен случай, защото социалната обстановка е изключително различна и тя се отразява. Родителите, които желаят да осиновят дете, трябва да го направят, но трябва да бъдат взети предвид всички обстоятелства. Да, трябва да има хармонизация, но винаги трябва да се взимат предвид и специалните обстоятелства. Елеонора, искаш ли думата като координатор от EFDD. Е, е. Да, благодаря ви, госпожо председател. Трябва да изясним следното. Ясен е обхвата, в който можем да действаме. От една страна боравим с законодателни елементи, а именно европейското законодателство. Като разбира се, трябва да се позоваваме на европейското законодателство, за да знаем как бихме могли да се намесим, за да уредим по най-добрия начин различните казуси. От друга страна обаче може да използваме и други инструменти за благото на децата, като например признаването на осиновяванията. Всичко това е свързано с правото от пожелателен характер. Комисията трябва внимателно да помисли и да поработи в това отношение. Съгласна съм с казаното от докладчика, както и с написаното в становището. Бих искала да добавя няколко елемента. Да, необходимо е осиновяванията да бъдат автоматично признавани, за да може да имаме хармонизация в това отношение в Европа. Не си иска да навлизам в подробности относно различните практики, които съществуват. На базата на вече получените петиции и на опита придобит в рамките на мисиите, е, виждаме, че много са факторите, които трябва да бъдат отчетени. Например, отпускането на помощ на семействата, на родителите, те много често се намират в трудно положение, когато са на лице такива ситуации, е важно институциите и държавите членки да могат да предоставят економическа помощ на семейството. Необходимо е те да помогнат на родителите отново да получат своя статут на такива. Т.е. трябва да се отпуска помощ на родителите, за да може те по оптимален начин да се грижат за децата си. А относно понятието за върховния интерес на детето, понятие, което чухме многократно днес, трябва да сме наясно, че в това отношение нямаме еднозначно определение. Определението, с което разполагаме, подлежи на различни тълкувания. Всичко зависи от а, културните виждания на съответната държава. Малко по-задълбочено трябва да помислим в това отношение, за да знам какво точно си има предвид под върховен интерес на детето. И в заключение, тук не става въпрос само за хармонизация на процедурата по осиновяване. Необходимо е да вземем предвид и различните практики, които съществуват в държавите членки. Различни практики във връзка с настаняването на детето, като понякога тези настанявания на детето, предполагаме в приемно семейство, имат окончателен характер. Говорим за принудително осиновяване без съгласието на родителите. Нещо, което се случва в Обединеното кралство. Ние установихме, че това се прави по време на нашата мисия там. Ето защо. Трябва да помислим допълнително по темата, за да се сложи край на подобни практики. За съжаление, тези практики засягат много родители в Европа. Благодаря ти, Елеонора. Сега Едуард. Благодаря, госпожо председател. Наистина трябва да имаме консенсус по това становище, но от друга страна нравите се променят, така че ние трябва да предвидим какво ще бъде съдържанието на едни бъдещи жал... жалби. Аз а, мисля, че трябва да имаме предвид и а, бъдещето свързано с сурогатните майки. Защото това ще бъде част от бъдещето и по този начин ще помогнем на бъдещите родители. В някои държави, членки тези практики се отричат. Това също само по себе си е вид осиновяване. Но законодателствата на държавите членки се променят малко или повече към добро или към но аз не съм човека, който мога да а, отсъдя, но затова трябва да помогнем на бъдещите родители а, за начин по който ще могат да а, искат закрила на своите права, защото знаем ли в бъдеще какъв, какъв ще бъде статута на деца, родени от сурогатни майки. Сега не знам дали този проблем трябва да се включва и да се обсъжда тук. Оставам го на а, добрата воля и го дам за размисъл на нашия докладчик. Господин Мариас каза, че при всички случаи това, по което работиме, е да бъде защитен интереса на децата. Това е абсолютно ясно. Предвид, че става дума за становище, господин Мария Скрайна сметка няма да пише труд по този въпрос. Това е просто само едно становище. Така че нека да не прекаляваме малко. Още повече, че ще бъде създадена работна група относно проблемите на децата. Така че нека да се придържаме към въпроса, комисията има ли нещо да добави, най-вероятно не много, тъй като, още веднъж повтарям, става дума за становище. Не, не исках да вземам думата, но утре ще взема думата, тъй като има една, един подобен проблем, който трябва да обсъждаме. Аз наистина ви очаквам, да, очаквам да, да участвате в дебата утре. Но в крайна сметка всяко нещо с времето си, дори и подобен дебат. Така, сега да видим какви са сроковете. Все още искате да вземете думата още веднъж? Ще бъда много кратък. Исках само да отговоря на някои от запитванията на колегите. Съгласен съм с казаното от госпожа Кабесон относно трафика на деца. В момента сме свидетели на миграционни потоци и, и има много деца, които се предвижват напред-назад. Бяхме на мисия на остров Самос. И нека не... И сами го видяхме със собствените си очи, така че нека не забравяме, че има и такива деца. Сега, факт е, че става дума не за доклад, а за становище като основната водеща комисия, комисията по правни въпроси. Колегата от ЕНП по повдигна един проблем, а пък аз, спом... аз говорих по-скоро за европейското гражданство. Мисля, че това може да служи като основа. за разрешаване на някои трудности, проистичащи от въз, възможността за свободно придвижване на лицата. Колегата от НП каза, че примерно родители, които се местват в друга държава членка, мог, могат да се сблъскат с казус, който осиновяването не е признато, но мисля, че точно европейското гражданство може да разреши подобен проблем, тъй като има решения и съдебни решения на Европейския съд, в които се се постановява, че европейското гражданство може да бъде основание за признаване на дадени права. Така че не смятам, че е необходимо да има хармонизиране на е, различните регламенти и правила, а европейското гражданство може да реши този проблем. Колкото до осиновяванията без съгласието на родителите, проблеми, които съществуват в Германия и Великобритания, трябва да се работи по въпроса. Колкото до въпроса повдиган от колегата Мартин, има юридически решения и разпоредби, които дават възможност да се е, решат тези проблеми. Ако искате, можем да ги обсъдиме на двустранна основа, а има и работна група за проблемите на децата, председателство от господин Карпсон. А господин Карпсон ще бъде е, пълноправен член, а ще бъда нейн заместник. Благодаря. Само да ви спомена сроковете. Срока за внесене на изменение на 1 март, на 19 април ще гласуваме тук в комисията, а на 23 юни или седмицата от 23 юни е, това становище ще бъде разгледано в пленарна зала, така че нека сега да минем към следващата точка от днес, дневния ред, точка 8, най-после и аз мога да кажа нещо относно становището на Европейска, е, на нашата комисия Става дума за едно, един основен проблем от основна важност за нашата комисия и смятам, че наистина ще можем да допринесеме много. Държавите членки отговарят за транспонирането навременно и точно на директивите, докато комисията трябва да бди за приложението, но виждаме от петициите, които получаваме, че много често има закъснения или не, не че само частично транспониране или неправилно приложение на европейското законодателство. Затова аз приветствам това, че комисията полага допълнителни усилия за по-доброто, за приложение на законодателството в държавите членки и за улесняването на това предложение. Още веднъж казвам, че и това е становище, а не творба, така че можем да бъдем кратки, като наблегнеме на нашето на нашия принос на основание на петициите, които са били внесени в нашата комисия и очаквам да работиме в тясно сътрудничество с цел из, изработването и окончателното редактиране на, таз, на това становище. На 3 марта е, е срока за внасяне на е, изменения на 19 април. Ще гласуваме тук през юни. Становището ще бъде влесено в пленарна зала. Някой иска ли да вземе думата? Господин Жаки, може би от името на ЛП. Е а, ако искате да кажете нещо, не сте длъжен. Ще бъда много кратък за нас вашето виждане и вашите препоръки са приемливи. Но мисля, че можем да поработиме по някои подробности. И ще го направим тук до средата на март, Едуард. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност съм а, така рупора на докладчика в сянка госпожа Мици, която отсъства. Колегата приема вашето становище и смята, че е, перфект, вървите в правилната посока относно значението на петициите за приложението на европейското право и а, е, правата на гражданите. Тя смята обаче, че трябва да има допълнителни административни гаранции спрямо жалбоподавателите. Вашето предложение взема предвид и положителното, положителния принос на проекта Пилот и смята, че трябва да има по-добра информираност относно ем, състоянието, в което са петициите. Госпожа Мици обаче смята да, да внесе някои изменения, свързани с много по-добро при приложение и хармонизиране на съществуващото законодателство. Тя настоява да има а, еднакво тълкуване, един по-добър механизъм за мониторинг и контрол, както и отчитане на резултатите на основата на качествени и количествени показатели и едно по-добро по-добър обмен на добрите практики, както и повече санкции спрямо онези, които не прилагат правилата държавите членки трябва да направят допълнително усилие за е, приложение на законодателството в името и за благото на европейските граждани и фирми. Надявам се, че не говоря прекалено бързо. Европейската комисия трябва също така да бди за приложението след въвеждането в националното законодателство, да бди, защото гражданите да могат да упражняват своите права и да има всички възможни е, инструменти за изправене на нередностите след, следствие потъпване правата на гражданите. Европейската комисия трябва да включва по-често и по- активно жалбоподавателите в различните механизми, за, е, които проистичат от разглеждането на дадени петиции. Ние също така смятам, смятаме, че всички права трябва да бъдат е, гарантирани, равнопоставеността и така нататък процеса на преразглеждане трябва да има последици за а, съпоставянето на а, ползите и е, средствата, които са вложени. Ако това не се направи, няма да. В следващите години ще получаваме все повече и повече петиции. Благодаря, казва председателката. Благодаря на предложеното от госпожа Мици. Това ще ме е, наистина вдъхнови в моята работа. Госпожа Еви, господин Мариас. Е, кажете, благодаря, госпожо председател. Няма да ви отнема много време. Е, съгласен съм с основните принципи, които излагате и смятам, че ще направим своите забележки и ще ги внесем под формата на изменения. Важно е, важни са начините, по които се контролира изпълнението на законодателството. Това е тясно свързано с нашата конкретна работа, тъй като получаваме много жалби точно относно приложението и ние, и наша цел, и нашата задача е да ем, разкриеме пред комисията къде има пропуски при приложението на европейското законодателство или нередности. Считам, че от своя страна комисията по свое осмотрение трябва да реши дали може да предприема санкции или не срещу дадена държава членка. Това като, като същевременно трябва да се определят и сроковете. Аз лично съм писал по този проблем. И ми, ми, се, ми се струва, че комис... не е работа на комисията да решава по свое осмотрение дали да взема мерки или не. В крайна сметка има правила, които трябва да се спазват. Благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже по този проблем? Не. В такъв случай минаваме към следващата точка от дневния ред. Становище относно приложението на конвенцията за хората с увреждания на основата на препоръките на Комитета на, Евро... на ООН по въпроса. Госпожа Търгот. Благодаря. Както знаете, Европейският съюз подписа конвенцията за а, правата на хората с увреждания има също така и а, препоръки на не за прилагането на тази конвенция. Няколко крайни забележки бяха одобрени, имаше препоръки. Това беше по препоръките на, държа... на ОНЕ към отделни държави членки. Създадахме една работна група, една мрежа в Европейския парламент, за да работим и да се координираме по а, тези забележки. А, там участва комисията, омбудсмана. И а, също трябва всички да останат неутрални. Искам тук да се позова на забележки 76 е, и 77 за а, рамка на независим надзор. И а, беше поискано от нас комисията по петициите да участва. Ние размишляваме в момента. Смятам, че парламентът трябва да участва, защото парламентът не е изпълнител по текста, така както комисията. Така че ние имаме тази възможност. И именно комисията по петициите е ключовата комисия, която се занимава с спазването и снабление на спазването на човешките права и а, отговаря на петициите за защита на гражданите те, всеки един гражданин може да се обърне към нашата комисия в случай, че не се зачитат правата му. Така че считам, че Европейския парламент е а, този, който би могъл да следи за спазването на човешките права. Смятам, че трябва да защитаваме ролята на комисията по петициите. и, да, и тази на, коми... на групата, занимаваща се с надзора. Бихме могли да приемем препоръката, но не, която иска и казва, че всички комисии и всички текстове на Европейския парламент да могат да бъдат достъпни в език, житомичен език и също така в брайлов език това е част от правата на гражданите при конкретни случаи увреждане. Трябва също така да има и една инклюзивна политика на набиране на персонал. Трябва също да има повече стипендианти, които да са хора с увреждания. И ние можем само да приветстваме този акт от 12 декември. Смятам дори, че сме закъснели в това отношение и че трябва да се възползваме от структурните фондове и в областта на достъпността, осигуряване достъпност за хора с увреждания. Трябва да осигурим и инклюзивно включващо обучение, за да могат всички да получат образование. И а, споменаваме тук и договор от Маракеш за достъп на хората с увреждания до всички публикувани творби. Разбира се, юридическата комисия вече работи по тези теми и ОНЕ подчертаха този въпрос и направиха забележка през месец август. Така че този доклад за становище ще бъде осъществен съвместно от комисиите ЛИБ, Пети, Реги и също ще имаме становище тук в нашата комисия, както и в комисията по въпросите на жените. Създаде се, както вече казах, и група в Европейския парламент. Това ще ни позволи да продължим борбата и да я получим допълнителна подкрепа. Това е много важна тема. Обединените нации също изтъкнаха и трябва да се занимаем с нея. Смятам, че държавите членки могат да проучат прилагането на всички тези принципи. Парламентът изигра много активна роля. Измененията могат да бъдат внасени до 3 март на 19 април ще има гласуване в комисията по петициите. Благодаря, Роса. А, сега докладчикът Сянка и Солидат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Роза. Много а, обширен проект. А, Сътрудничим си по него. Там са включени голям брой теми, много от тях чувствителни. Бихме желали да се занимаем с тях. Относно формата, ще поискаме ратификация от държавите членки. Това е ключов елемент. Трябва да има също така и механизъм за следене във всяка една от държавите членки, така че всяка, всяко лице с увреждане да може да а, а, даде а, информация за това дали се спазват правата му, т.е. да има лице за контакт. И първата основна тема е свързана с децата. Трябва да се сподели, да се представи най-вече нуждата от а, участието на децата и на децата с увреждания в частност, те са силно уязвими. Нека те да споделят своята ситуация. И, тогава вече да започнем да разглеждаме някакъв механизъм. Тези деца трябва да могат да участват във всички дейности, предвидени по закон. Жените, жените с увреждания, са двойно дискриминирани. И трябва да се вземат мерки, за да се борим с техните е, проблеми. Трябва също да се разгледа юридически е, капацитет на е, хората с увреждания от е, психологичен умствен характер и да видим а, какви са специфичните мерки за тях. Трябва, например, да се помисли за правото на гласуване. Знаете, че има много ограничаващо тълкуване на закона за тези хора и за правото им на гласуване. Също относно автономията на личния живот на тези хора. Трябва да се гарантира такава. Знаете, че тези хора се сблъскват с много тежка дискриминация и с големи трудности при а, намирането на работа. Нямат такава покупателна способност. И съответно тези лица трябва да имат а, универсален, безплатен достъп до правосъдие, примерно. После трябва да помислим за семействата на хора с увреждания. Как а, може да се осигури някаква помощ за тях, а, как а, да направим по-видима ролята на а, хората, които помагат на хората с увреждания. Трябва да предвидим също така и някаква а, финансова мотивация, компенсация за, тях, за техния труд. Също трябва да се опитваме да, избягам, да избягваме всякакъв, ам, всякаква дискриминация при а, здравето, най-вече сексуалното и репродуктивно здраве тези лица обикновено се считат за хора с по-малко права в това отношение. Тези хора трябва да бъдат информирани за правата им и да могат да, да им се иска съгласие при взимане на подобни решения. Трябва да има и съответни центрове за лечение е, при уврежданията. И в заключение искам да се върна на европейското пространство. Бяхме поискали е, Европейския закон за достъпност да съществува, е, но по-скоро трябва да говорим за европейско пространство на достъпност. Когато говорим за достъпност, не трябва да помислим за а, правата им да, се, да бъдат еднакви в различните държави, да, например, и при медицината, знаете, че има международни таблици за, а, за уврежданията, трябва да има международни такива критерии. И в заключение, а, относно цифровите технологии, ще изградим европейско цифрово пространство. И тук не трябва да говорим за хора с увреждания, то трябва да бъде достъпно за всички. Благодаря. Нека да не променям темата, но все пак нека да кажа, че това е становище. Не трябва всичко да се вкарва вътре. Нека да останат само основните точки с цел да се е, продължи процеса. А сега докладчика от Алде. Беатрис, моля ви кратко, моля ви. Вече 40 минути губим. И после господин Мариас. Да, съвсем накратко. Съгласна съм. Съгласни сме с този подход. Подкрепям структурата на този е, проект на госпожа Старес трябва да имаме наистина една такава група, която да се занимава с проблематиката. Искам също така да напомня, че е необходимо да има последващ контрол относно а, действията на комисията за достъпността. И трябва наистина да има добавена стоеност това становище. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте толкова кратка, Беатрис. Много добър пример дадахте. Сега господин Мария, надявам се, че вие ще следвате този пример. Να е, πω ότι συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Σεσταρά. Ε... Ние сме съгласни с текста на госпожа Естарас. Вече имахме възможност да го дискутираме, да дискутираме тези въпроси Имаше различни дейности в тази област, конвенцията на, за правата на хората с увреждания трябва да бъде зачитана. Трябва да се ратифицира конвенцията от Маракеш. Трябва да се спрем на тези права, особено в тази изключително тежка економическа криза в Европа, това засяга държави е, под режима на меморандума, като Гърция. И ние трябва да защитим всички хора с увреждания в достъп им до здравеопазване и до заетост. Ще представим изменения. Благодаря. Благодаря. Сега Елеонора. И аз ще бъда кратка. Исках само да се спра на един елемент, който е много важен за мен в този доклад, а е именно прехода между а, лечение в а, специализирани институции и лечение в общността, сред семействата. Трябва да се хармонизират правата на хората, които се грижат за хората с тежки увреждания. В голям брой държави в Европейския съюз тези лица въобще не са признати. Техният труд не е признат като специфичен такъв. Ще направим съответните изменения. Благодаря, госпожа Виман. Благодаря. И, и ние накратко ще представим изменения, исках да се спра само на два основни елемента. Първото е, че а, има нужда от финансови ресурси, правителствата да гарантират един достоен живот на хората с увреждания. А, заради орязването на бюджетите много такива центрове за заедостта на хората с увреждания, както и, и материята в защитена среда бяха затворени и това трябва да бъде защитено с закон, да бъдат защитени хората с увреждания с закон и също трябва да се е, осигури достъп на хората с увреждания до обществения и политически живот. Член 29 на конвенцията където се казва, че тези лица могат да участват в обществения и политически живот. В момента в Европа има хора, които не могат да си упражнят тия права. 80 хиляди хора с увреждания в Испания не можаха да участват в изборите, защото нямат право да гласуват. Те биват считани за неспособни да гласуват. Това е решено с юридическо такова решение, ООН е вече привлече вниманието на Испания към този проблем и а, поиска промяна, която обаче не беше направена. Така че трябва да се наложи тази промяна навсякъде в Европейския съюз. Хората с увреждания трябва да а, се ползват от демократическите си политически права. Благодаря. Сега комисията. Please go ahead. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Проектът становището ни се струва много интересно. Исках да знам дали може да имаме повече снота по точка 11. Какво се очаква от комисията за разясняване на обща дефиниция за увреждане, защото има такава дефиниция в, в конвенцията и смятам, че има нужда от допълнителни разяснения. И също относно ратификацията на допълнителния протокол, становището изисква да бъде разяснено. Не трябва да има никакви изненади, е, така както се случи с механизма за наблюдение и ще се върнем пак тук на тази тема. Благодарим ви така или иначе за подкрепата на вашата комисия по този проект за достъпност на европейско ниво, който ще бъде разискван във вашата комисия. Благодаря, Роза. Роза не иска вече да вземе думата, така че крайният срок за внасяне на измененията е 3 март. Гласуване тук в комисията на 19 април и най-вероятно в пленарна зала през юли. И с това приключваме заседанието, а сега заседание на координаторите. Моля всички, които нямат право да присъстват, да напуснат залата. Възможно най-бързо и тихо.